So, colleagues, can we uh, start? Hello. Колеги, нека започнем. So, um, we have a um, full agenda. Днес ни предстои усилена работа. Тъй като имахме проблеми с графика, разместихме последователността на две точки – от дневния ред. Първо ще се проведе размяната на мнения с Комисията по околна среда. След това ще проведем разискването със съвета по правата на човека. Приемате ли тази промяна? Да, благодаря. Uh, Съобщения на председателя. Um, would need your attention. <laughs> Моля ви за вашето внимание. Делегация на нашата комисия посети Миянмар. Завърнахме се в неделя. Беше много интересно посещение, което проведохме заедно с колегите Егле, Вайдере и Кил Нилсен. На следващото ни заседание през април ще ви докладваме за посещението. Искам да повдигна и още един въпрос – Правозащитнически групи ни информираха за това, че в Саудитска Арабия предстои изпълнението на една много жестока присъда. Съд в Саудитска Арабия е осъдил мъж на инжектиране с вещество, парализиращо го от кръста надолу, като наказание за престъпление, което лицето предполагаемо извършило преди 10 години. Това е едно много жестоко наказание. В медиите бе съобщено, че то ще бъде изпълнено. Вчера в късния следобед прочетох съобщение за пресата на министъра на правосъдието на Саудитска Арабия, в което бе заявено, че тази информация не е вярна. Предстои среща на Комисията по външни работи с министъра на правосъдието на Саудитска Арабия. Ако в съобщенията в пресата има нещо вярно, трябва да повдигнем този въпрос на предстоящото заседание. Госпожа Ана Гомеш, много се радвам, че ще се проведе тази среща. Моля ви, опитайте се да разберете дали тази присъда ще бъде изпълнена или не. Преди време преживях нещо много тъжно във връзка с Саудитска Арабия. Разбрах, че предстои да бъдат екзекутирани редица младежи в страната. Свързах се с съответните органи и те заявиха, че присъдите няма да бъдат изпълнени. Осъдените са малолетни и непълнолетни лица. Но въпреки уверенията, които получих, няколко дни по-късно младежите бяха екзекутирани председателката, неправителствените организации, които ни докладват за подобни случаи, не си ги измислят. И ясно е, че това наказание е в разрез с Конвенцията на ООН срещу изтезанията, ратифицирана от Саудитска Арабия. Присъдата противоречи и на принципите на медицинската етика, приети от Общото събрание на ООН. Ако Саудитска Арабия реши да изпълни присъдата, то това ще е един много жесток акт. Няколко думи и за смъртното наказание в Кувейт. На 1 април бяха екзекутирани трима души, осъдени на смърт. До момента Ковейт де-факто спазваше 6-годишен мораториум върху смъртното наказание. През този период в страната не бяха изпълнявани смъртни наказания. Баронеса Аштън излезе с изявление по повод смъртните присъди, изпълнени на 1 април. Мога само да я подкрепя. Следва да приканим кувейтското правителство да възобнови мораториума като първа крачка към премахването на смъртното наказание. Бе проведено и открито заседание на нашата комисия за правата на човека в Бахрейн. Това заседание не бе отразено надлежно в медиите в Бахрейн. Беше отразена само частта, в която правим положителни коментари, но не и онази, в която отправяме критика. За това излязох с изявление, в което изясних официалното становище на Европейския парламент във връзка с Бахрейн. Обърнах внимание, че има и официални видеозаписи от нашето заседание. Господин Сомбат Сомфон в Лаос бе обявен за безследно изчезнал през декември 2012 година. Става дума за един много известен правозащитник. През февруари парламентът прие резолюция във връзка с този случай, в която изрази своята дълбока загриженост във връзка с изчезването на господин Сомфон. До момента не се знае нищо за неговото местонахождение. Лаоската страна ми изпрати съобщение, в което твърди, че тече полицейското разследване. До момента обаче няма данни за местонахождението на господин Сомфон. Информирани са от страна на лаоската полиция, АСЕАНПОЛ и Интерпол. Към тях е отправено искане да започнат издирване. Съобщавам ви за този случай, за да знаете, че продължаваме да го следим. Изискваме интензивно и независимо разследване. So I'm a little bit too quick, actually. Малко бърза съм, явно. Получих информация за нарушение на правата на човека в Русия. Положението в някои аспекти не се подобрява. Така че ще трябва да проведем едно по-обстойно изслушване по някои от въпросите, свързани с правата на човека в Русия. Ще го проведем на някое от следващите си заседания. Много положително бе това, че на 21 март баронеса Аштън излезе с изявление за случая Магницки. Тя отправи критика във връзка с преждевременното прекратяване на съдебното производство. Едновременно с това е било открито посмъртно съдебно производство срещу Магницки. На едно от миналите ни заседания, ако си спомняте, ни гостува господин Дулков, бившият консултант по правата на човека в Русия. Той бе на съвсем различно от нашето мнение. Мисля, че си струва да продължим да следим този случай. Uh, uh, Нека ви кажа също, че не е предвидено време за въпроси към комисията този път. Ще има време за въпроси следващия път. До сега не сме отправили въпроси към комисията, но може би е добре да изискаме информация по някои случаи, които не са разгласени толкова широко публично. Okay, then So uh, I have to see now we are a little bit too early. Mr. Grote is on his way and then we start with... Малко избързахме, така че ще трябва да изчакаме първо да дойде господин Гроте. След това ще започнем изслушването. Okay, so now uh, we uh, continue with our exchange. Председателката. Ще продължим с размяна на мнения с господин Гроте, председател на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Той ще ни информира за конференцията по въпросите на измененията в климата в Доха. Ако си спомняте, преди няколко месеца за първи път в историята на парламента бе проведено съвместно заседание на нашата подкомисия и Комисията по околна среда. Мисля, че е полезно да провеждаме такива размени на мнения по определени въпроси. Господин Гроте е председател на Комисията по околна среда. Той е и председател на делегацията на Европейския парламент – на конференцията на страните по рамковата конвенция на ОНЕ за измененията в климата. Тази делегация присъства и на конференцията в Доха. Благодаря на господин Гроте за готовността да ни докладва за резултатите от тази конференция и да ни изложи основните предизвикателства, пред които сме изправени. Благодаря на господин Гроте и на гостуващите ни експерти решихме, че ще е по-добре да говорим задълбочено по отделните въпроси, тъй като в нашата подкомисия рядко се занима тази тема. По-скоро разговаряме за проекти в областта на околната среда и екоактивисти, които имат проблеми с правата на човека. Преди време, например, почина руски журналист, който протестираше активно срещу широкомащабен проект за изграждане на магистрала извън Москва, пресичаща гора извън града. Преди няколко години този журналист бе много тежко ранен, бе в тежко състояние след нападението срещу него. Наскоро почина. Делегацията на нашата комисия в Миянмар се срещна с активисти и представители на етнически групи от района на границата с Тайланд. Те са установили контакти с група извършваща дейност в областта на опазването на околната среда, тъй като предстои да се осъществят в Мянмар широкомащабни проекти в областта на добивната индустрия. Проекти, които застрашават местното население. Ето на тези аспекти наблягаме ние, когато говорим за опазването на околната среда. Но днес ще се опитаме да поставим темата в по-широк контекст – мисля, че ще е най-добре първо да дадем думата на вас, господин Гроте, за да ни докладвате за резултатите от конференцията. След това ще дам думата на експертите. Благодаря, госпожо председател Лохбилер. Скъпи колеги, Миналата година вече разговаряхме помежду си, разговаряхме и с експерти за измененията в климата, и мерките за приспособяване, както и за въздействието им върху правата на човека. Радвам се, че днес провеждаме втория кръг на тези разисквания. Когато се състои третия кръг, вече ще можем да кажем, че сме установили традиция. Традиция, която трябва да продължим. Важно е, според мен, да поставим измененията в климата в много широк контекст. Не може да ги сведем само до екологичния им аспект и до аспекта свързан с промишлеността. Ще трябва да обсъждаме темата и с оглед на правата на човека, както и с оглед на економическите промени, до които ще доведат измененията в климата в целия свят. А тези економически промени ще се отразят и върху правата на човека. Предложих на координаторите Комисията по околна среда нещо във връзка с най-решаващата конференция, която ще се проведе в Париж през 2015 година. Предложих им парламентът да изготви така наречената пътна карта за Париж. В този документ би следвало парламентът съвсем ясно да изложи своите изисквания. Трябва категорично да призовем взетите решения да бъдат осъществени, както и да бъдат поети ангажименти за финансиране. Трябва да сме настоятелни. Предстои конференция в Варшава. След нея ще има още една конференция. Нямаме много време. Трябва наистина активно да продължим дейността си в тази област, да оказваме все по-голям натиск. Имаме съюзници, например тук в подкомисията по правата на човека но искам да установя контакт и с колегите ни специалисти в областта на външната политика. Във връзка с това се радвам, че днес сред нас е представител на Европейската служба за външни действия. Би трябвало Европейският съюз да установи дипломатическа мрежа в областта на енергетиката и действията в областта на климата. Но, що се отнася до климата, трябва да отчетем и аспекта, свързан с правата на човека. Трябва да работим заедно и с колегите специалисти по економика и в областта на промишлеността. Днес ще наблегнем на аспекта, свързан с правата на човека. Изпратихме делегация на конференцията в Доха. Аз я оглавявах. Човек би могъл да се запита какво прави парламентът на една такава проява. Парламентът не участва в преговорите, но въпреки това е добре той да бъде представен, тъй като може да влезе в ролята на посредник. Много е важно парламентът да присъства на една такава конференция, тъй като ще може да изслуша и становищата на другите страни. Ще може да се запознае с това какво предприемат те. Една от най-интересните ни срещи бе с парламентаристи от Бангладеш. Те буквално ни умоляваха да ги подкрепим, да предприемем действия, тъй като почти не им е възможно да се справят сами. В Бангладеш имаше циклон, който доведе до огромно бедствие. 1,4 милиона жилища бяха разрушени. Можете да си представите какъв бе мащабът на това бедствие, ако то се бе случило тук в Европа, то пресата буквално щеше да е залята от съобщения. А в случая го отразихме съвсем бегло. Това са последиците от измененията в климата, с които трябва да сме напълно наясно. Нещо друго, което забелязах в Доха е, че държавите членки на Съюза поемат ангажименти за финансиране, но няма смисъл от тези ангажименти, ако се за тях се взема решението тук при закрити врата на ниво съвет и след това просто се обявяват постфактум на конференции като тази в Доха. Тези решения трябва да имат по-голяма видимост и трябва да са по-съгласувани, за да стане ясно, че Европа предприема последователни действия – че не действа разпокъсано на парче. До 2020 година ще са ни необходими 1 милиард долара за финансирането на мерки по опазване на климата и приспособяване към измененията в климата. Ако не успеем да осигурим това финансиране, ще се провалим, няма да можем да отчетем и правата на човека. Какво можем да направим ние? можем още идната седмица да внесем своя принос, като внесем корекции в схемата си за търговия с емисии. Предстои да обсъдим тази тема идната седмица по време на пленарната сесия. Мисля, че по време на третия период на търгуване, както и на четвъртия, доходите не бива да се използват за попълването на празноти в националните бюджети. Приходите от тази схема трябва да се използват за финансирането на редица мерки, в това число и в областта на сътрудничеството за развитие. Успяхме да се наложим, когато преговаряхме за включването на въздухоплаването в схемата за търговия с емисии. Бяхме категорични спрямо съвета. Съветът не обича да говори за финансирането, тъй като то спада към компетенциите на държавите членки. Но въпреки това трябва да се опитаме да се наложим. Трябва да имаме ясна стратегия за финансирането, защото в противен случай няма да постигнем резултати, няма и да си осигурим доверие. Необходим не ни е ясна концепция за адекватно финансиране. Тази седмица имахме възможност тук в парламента да разговаряме с министъра на Австралия по въпросите на измененията в климата. Австралия ще се присъедини към нашата схема за търговия с емисии. В седем китайски провинции беше въведена регионална такава схема. През 2015 година Китай ще въведе национална схема за търговия с емисии, която ще е по-масштабна от системата на Европейския съюз. Ще трябва да осигурим съвместимост между тези две системи. Още веднъж подчертавам, че е много важно да осигурим и източници на финансиране за сътрудничеството за развитие. Много е важно също така при всички разисквания за трансфера на технологии, за патентите, да се погрижим за това по-малко развитите държави да получат достъп до технологии. Няма никаква полза от това да предприемаме само коригиращи половинчати мерки в тези държави. Те трябва да имат възможност да се възползват от альтернативни форми на ресурси, например от възобновяеми енергийни източници. Не бива да допускат грешките, които допуснахме ние през последните 100-150 години. Също трябва да обсъдим това помежду си и да обмислим как можем да помогнем на тези държави, за да си помогнат те сами. Сега по-конкретно за конференцията в Доха. На нея бяха постигнати по-добри резултати, отколкото се очакваше, но по-лоши, отколкото се надявахме. Всеки път преди провеждането на конференция по въпросите на измененията в климата приемаме чудесни резолюции, но съдържащото се в тези резолюции трябва да прерасне в законодателна работа. Знам, че се оказва много голям натиск отвън, от страна на лобистките среди, но въпреки това трябва да си останем верни. В противен случай – резолюциите ни ще си останат само на хартия. Ще си останат само на хартия, ако не са подплатени с законодателни актове. Радвам се, че ще проведем днес разисквания, да се надяваме, че ще установим традиция на сътрудничество между двете ни комисии, тъй като трябва да разгледаме и други аспекти на измененията в климата, като например външно-политическия и аспекта свързан с правата на човека. Измененията в климата засягат много и най-разнообразни области на политика. Благодаря. Благодаря на господин Гроте. Водих си бележки по казаното от вас. Отбелязах си предложението ви за пътна карта както и за това да следим дейността на Европейската служба за външна дейност и да й отправяме препоръки. През декември бе прият много обстоен план за действие в областта на правата на човека, изготвен от Европейския съюз. В него много бегло се упоменават измененията в климата и връзката им с правата на човека но трябва да помислим какви действия може да се предприемат и в какъв срок. Предстоят конференциите във Варшава и Париж и те биха били един подходящ повод, може би да включим измененията в климата и в програмата си в областта на външната политика. Us, uh, Сега искам да ви представя нашите експерти. При нас е господин Стив Трент, който е изпълнителен директор на фундация Environmental Justice. Това е неправителствена организация в Обединеното кралство, която работи международно, за да защитава правата на хората във връзка с околната среда. Също така с нас е господин Вендел Трио, който е директор на КАН, мрежата, европейската мрежа за борба срещу негативните последици от промяната на климата. Те са най-голямата такава мрежа в Европа. Имат над 120 организации членки в повече от 25 европейски държави. Тяхната роля е да предпазят света от а, опасни промени в климата и също така да насърчават устойчиви, устойчива политика по отношение на а, климата и енергията. И сега Започваме с господин Тарент. Благодаря. Благодаря и на двамата председатели, които ме поканиха днес тук. Много оценявам тази покана. Освен това, приветствам изслушването, което се случва днес. Написах една кратка реч, която искам да ви представя. Но всъщност съм абсолютно съгласен с всичко, което каза господин Гроте в моята реч аз почти повтарям това, което той вече каза. Може би ключовото нещо, като въведение преди да премина по същество, е да кажа, че вашата идея това да се превърна в традиция е много добра. Това е основно при нашата борба срещу промените в климата, защото в крайна сметка това не е само проблем на околната среда, това засяга всички нас и целия ни живот – Вярно е, че засяга нас в Европейския съюз, но засяга и развиващите се страни, защото е важно как живеят хората и в някои случаи по какъв начин оцеляват. Така че приветствам това, което казахте и ви благодаря за него. Искам да започна с един цитат от Мери Робинсън. Тя каза, че не трябва да изпускаме от поглед на принципите за човешки права в борбата срещу промените в климатата. Именно те са причината ние да трябва да приемем, предприемем действия в защита на промените на, в защита срещу промените на климата. Женевската конвенция за защита трябваше да защити хора, които бягат и търсят убежище. Сега мисля, да кажа, мисля че в 21 век хората, които живеят най-бедно, трябва да напуснат своите, своя дом, своите родни места заради промените в климата. Над 38 милиона човека се превърнаха в беженци поради климатични промени през последната година. Ние трябва да разработим мрежи за тяхното подпомагане, нещо, което е и тема, по която Европейски парламент работи много. Трябва да подпомогнем и економики като тази на Бангладеш да променят своята пътека, по която се движат. Освен това, трябва да работим по настоящите проблеми, свързани с оскъдицата на ресурсите и, нейното, и техното разпределяне. Възможно е да се случи нестабилност вследствие на това и да се стигне до тежки конфликти. Промените в климата водят до преки последствия върху правата на човека на милиони хора. Става въпрос за достъпа до дом, достъпа до заетост и така нататък. Става въпрос за основни неща, които са необходими на хората, просто за да оцелеят. Най-тежки се усещат последствията там, където хората зависят от а, природата най-много. И а, всъщност най-уязвимите групи са жените и децата – Нашата работа с международни партньори ни помогна да документираме някои от сложните последици от промяната в околната среда и в климата. Това, което ние виждаме да се случва на място в реалния живот, води до много сериозна заплаха за сигурността на хората. Също така води до засилено търсене на природни ресурси, един от които е вода. А ако има предварително съществуващи на съществуващо напрежение въз основа на етническа или религиозна основа, то се засилва. Не е изненада, че Дарфур беше описан от някои коментатори като първия климатичен конфликт в света. Ако не се фокусираме върху това да засилим своята устойчивост, все повече и повече хора ще бъдат лишени от свои основни права, като храна, подслон и така нататък. Като цяло, целта за развитие за хилядолетието, за по-устойчиво развитие се постига, но въпреки това все още имаме 700 или 800 милиона човека, които нямат достъп до чиста питейна вода. За нас промените в климата са най-голямото предизвикателство по отношение на сигурността. Промяната в климата води до една много, много тежка ситуация. В някои места има прекалено много вода, там където има наводнения. В други места имаме суша. Това води също така и до ерозия на почвата, води и до покачване на нивото на моретата. Трудно е да се мобилизират хуманитарните помощи. Понякога а, на ниво страна реакцията е бавна и трудна. Начина по който ние виждаме бедността, тя се припокрива с недоимък на вода и това може да доведе до конфликти. Някои от най лъзвимите страни по отношение на водата са и най-уязвими от гледна точка на климатичните промени. Виждаме, че има промяна в а, нивата на валеж в а, тропическия пояс. Виждаме, че в Азия нещата се променят заради стопяването на ледниците в Хималаите. Бегалците, които бягат от промените в климата, са много повече от тези, които бягат от войни и от други конфликти. Както вече казах, тези две неща ще влезнат в взаимна връзка и ще се усилят взаимно. За разлика от тези, които бягат от конфликти, тези, които бягат от промените в климата, нямат правен статут. Няма агенция, която се грижи за тях, няма кой да им помогне. Дори и в най-богатите страни, капацитета да се справим с тези ситуации е много нисък. Сигурен съм, че всички помните урагана Катрина, който остави десетки хиляди без домове, хиляди животи бяха отнети и 90 милиона квадратни мили бяха засегнати, което води до големи разходи. Ситуацията се влушава все повече и повече. И така, какво направихме в Доха по отношение на преговорите? Дали нещо беше направено по същество? Както казах от списание Economist, много малко ще се върнат вкъщи и ще бъдат аплодирани. Преговорите обаче имаха важни последствия и за правата на човека. В контекста на този анализ ние вярваме, че като Европейски съюз трябва да се ангажираме по по-динамичен начин с глобалната общност и да поемем лидерска роля. Ето защо е много важно да имаме мандат за специален рапортьор, докладчик за климатичните промени и правата на човека. Европейския парламент може да помогне. Аз Бих искал да има малко повече време, но виждам, че го пресрочвам, затова тук ще спра. Искам само да ви напомня нещо. 50-те най-малко развити страни допринасят само 1% за въглеродните емисии, така че това е нещо, което всички си струва да помним и върху което да мислим. Благодаря много, благодаря много и аз, казва председателката. Знаете, че след това ще говорим с господин Тойерман, който координира държавите членки на Европейския съюз по отношение на съвета за човешките права. Може би, като препоръка от мен, а, вие можете да му предложите тази идея за назначаване на специален докладчик за правата на човека. Ние чухме с тази идея, но е добре и той да чуе. Сега давам думата на господин трио. Благодаря, благодаря за поканата и за това, че ми давате възможност да говоря по този въпрос в рамките на вашата комисия. И преди съм говорил пред вас по този въпрос. Нека добавя само едно изречение, с което да представям нашата организация Кан Европа. Ние представяме над 180 организации и нашите членове не са само природозащитни организации, но и организации, които се занимават с развитието на човешките права, така че в нашата организация ние наистина напълно подкрепяме идеята, че промяната в климата не е само въпрос на околната среда, тя никога не е била. Това е нещо, което оказва влияние върху живота на хората. Сега, що се отнася до цифрите, които обсъдихме във връзка с ефектите от промяната на климата. Имаме един документ, който се представя от правителствата на 180 страни. Става въпрос за уязвимост по отношение на климата. И виждаме, че вследствие на промените от климата загиват 5 милиона човека на година. Тоест 5 милиона човека всяка година умират, защото за тях няма достатъчно храна и така нататък, заради промените в климата, заради изключително тежките метеорологични условия, също така и заради замърсяването следствие на използване на изкопаеми горива. Освен това, промяната на климата води до ефект върху глобалния брутен вътрешен продукт с 1,6%. В най-малко развитите страни обаче този процент стига до 11%. Така че във връзка с това, което каза Стивън за това, че най-малко развитите страни почти не допринасят за промяната в климата със своите емисии, но пък виждаме какъв ефект има тя върху тях. Смятаме, че Европейския съюз и света като цяло трябва драстично да намали емисиите, за да може бедните хора в уязвимите общности да могат да се адаптират и да могат да се справят с промените в климата. Един от начина по който глобалната общност се справя с това е с международни преговори и така стигаме до Доха. Ако видим какво се случи в Доха и аз споделям усещането на господин Гроте, че имахме ниски очаквания, въпреки че имаме много нужда от действия – в Доха постигнахме известен прогрес по отношение на процеса, по който се случват тези преговори, също така и на бъдещата инфраструктура, начина по който ще бъде организирана взаимната работа и сътрудничеството между различните страни, второто изменение на протокола от Киото, въпроси свързани с общата отчетност, с изпълнението и така нататък, всички части от предишните ни срещи. Въпреки това и Доха, както и Дърбан, както и Канкун, не постигна никакъв прогрес по отношение на намаляване на емисиите или предоставяне на финансово подпомагане на развиващите се страни, които трябва да участват или в намаляването на тези емисии, или да се адаптират. Преди Доха, програмата на ООН за околната среда публикува третия вариант на своя документ амбиции за намаляване на емисиите. Там се описва колко е необходимо да намалиме своите емисии всяка една страна, за да, за да можем да постигнем реален резултат. Оттам се вижда, че наистина има голяма разлика между това, което трябва да се изпълни и това, което се прави в момента. И това се дължи на факта, че има държави, които по-рано са представили редица мерки. Една от, един от тези партньори е Европейския съюз, които по-рано са казали, че ще намалят своите емисии с 30% до 2020 година. Това беше преди Доха. След това, по време на среща в Доха, Европейския съюз, както и Австралия, казаха, ами ако трябва да говорим между 20 и 30, ние ще приемам 20 за цифрата, която трябва да постигнем. Така че в крайна сметка се стигна до намаляване само с 20%. И тук изразявам критика към Европейския съюз, защото прогнозите са, че в момента ние ще бъдем, ако, ако гледаме как се движат нещата, за сега, със сегашното темпо, ако се движи, ще бъде на минус 23%. Тоест това, което каза Европейския съюз е, че ето вижте, ние всъщност ще увеличим своите емисии от въглероден диоксид. И а, честно казано, ако си говорим за правата на най-бедните хора, аз смятам, че това е нарушаване на техните човешки права. И сега става въпрос за финансирането във връзка с климата по време на среща на високо ниво през 2009 в Копенхаген – развиващите се страни като цяло казаха, че ще предоставят 100 милиарда развитите страни, извинявайте, ще предоставят 100 милиона евро годишно. И това беше за период 2010-2011-2012. Това свърши през 2012, а бедните страни очакват развитите страни да им кажат по какъв начин ще ще се променят нещата от 10 милиарда, които са били обещани през 2012 са били изплатени, до обещанията за 100 милиарда през 2020. В европейските страни все още няма яснота по какъв начин ще се съберат тези средства. Също така не се знае какви средства ще бъдат на разположение на бедните страни през 2013 и какво ще се случи през 2020 година. Имаме едно послание, че Европа е по-добра от останалите развити страни, но не е най-добре да си най-добри от най-лошите. Това, което ние трябва да направим е да постигнем обща позиция, какво ще предоставим по отношение на финансирането на борбата с промените в климата. Става въпрос за периода 2013 до 2015 година и наистина е срамно, че нашите държави и членки не могат да си сътрудничат по този въпрос, при положение, че са направили обещание през 2011 година. С това приключвам. Благодаря ви. Благодаря, господин Трио. И сега господин Фуд. Добро утро. Аз ще ви предоставя няколко думи по отношение на нашата перспектива. Ние смятаме от външната служба, че това е част от нашата политика. И това е част от нашата съвместна работа с държавите членки и Европейската комисия. Знаете, че ние имаме мандат от външна служба, който ни е даден по отношение на промените в климата. Това беше през 2011 година. Там определено са заложени приоритетите за промяна. Нашата роля като външна служба, служба за външни действия, е да подпомогнем процеса за преговори по отношение на промените в климата, като се възползвам от всички инструменти, които имаме, за да подпомогнем политически диалог на много високо ниво, както и всички останали инструменти за въздействие, включително финансови инструменти по отношение на програмата във връзка с многогодишната финансова рамка. Т.е. да има финансиране, което да следва нашата политическа посока. И това е част от бюджета, който се контролира общо на ниво Европейски съюз. И така имаме тази много широка перспектива. Ние самите не участваме в преговорите, така че мога да ви кажа как ние видяхме Доха. Ние подпомагахме целия процес. Сега, що се отнася до резултатите от дух, аз мога да бъда много кратък, защото повечето неща вече бяха споменати. Наистина това беше една преходна конференция за промените в климата. След промяната в гледната точка на Европейския съюз от Дърбан, там беше описан процес, който върви в крак с резултатите, които ние всички искаме да постигнем. въпреки че преста отрази Доха като една минималистична по отношение на резултатите си конференция. Аз мисля, че имаше балансиран успех, балансиран прогрес по отношение на всичките цели, които бяхме заложили. Наистина нещата вървят последователно, но в момента поставяме основите и то една по една на бъдещите действия. Смятам, че Доха постигна своите резултати в това отношение. Ако видите какви бяха основните цели, можем да кажем, че постигнахме повечето от тях и бихме могли да кажем, че все още се движим съобразно това, което искаме да постигнем до 2015 година. Това, което е най-важно като резултат, е наистина да се започнат тези преговори за 2015 в оперативен формат, как ще се организира работата от сега до 2015 година и да се започне да се работи по това. Европейския съюз направи своите предложения за стъпките, които трябва да бъдат предприяти през годините. Освен това имаше рационализация на много трудния, тежък процес на преговори. Имаше седем различни стъпки на процесите на преговори, сега вече сме ги намалили до 3. По този начин ще можем да обсъдим и начина по който ще изгледат, изглеждат бъдещите споразумения, които ще бъдат приложими към всички страни, включително и развиващите се страни, по отношение на намаляване на въглеродните емисии. Също така поехме ангажимент по отношение на протокола в Киото. Сега, що се отнася до финансирането, беше представено а, едно много ясно послание от страна на Европейския съюз за, за това, че ще продължаваме да финансираме борбата с климатичните промени и ще продължаваме да отделяме все повече и повече средства за това. Така че наистина нещата се засилват и се увеличават спрямо предходния период – също така беше направен един фонд за климата, който ще бъде разположен в Корея. Там ще бъде неговата централа. И а, не на последно място имаме дневния ред по отношение на загубите и щетите. Има програма, с която ще има административни разпоредби по какъв начин този нов момент от преговорите ще бъде разгледан в следващата конференция. Освен това, постигнахме прогрес по различни технически въпроси. Това може би не е било така добре отразено в преста, но въпреки това постигнахме значителен прогрес, защото вярвам, че наистина по този начин поставяме солидна основа. Разбира се, това не е достатъчно, но ако разгледаме динамиката на самите преговори, виждаме, че има различни позиции в страните от развиващия се свят и там имаме лидери в борбата с климатичните промени и това е добре. Европейския съюз е все още начално място в така наречената коалиция на амбициозните, но това е добре. Освен това, имаме доста прогрес по отношение на действителната борба с промените в климата. От нашите посланчески мисии разбираме, че наистина нещата се развиват. Имаме също така прогрес по отношение на изпълнението. Всички ние сме съгласни, че а, нивото на амбиция, което заявихме, все още не е достатъчно. Това беше споменато и от колегите. И наистина сега трябва да мобилизираме, извинявайте, политическата воля на най-високо ниво, за да можем да подкрепим целите заложени за 2015 година. Това определено е тема, която трябва да се обсъдим между правителствата и наистина сме напълно съгласни с това, което казахте, че Темата за промените в климата е надправителствена и трябва да се отворят всякакви възможности за политически решения, включително лобиране. Очакваме да видим политическа воля, Европейския съюз и комисията също са посветени на тази цел и бих искал да приключа с една забележка – по отношение на това, което казахте за връзката между правата на човека и промените в климата, това също така ни показва, че промените в климата са част от нашата външна политика, нашия мандат. И е ясно, че това е част от езика, който ще влезе в а, плана за действие за човешките права. наистина е много централна точка и в мандата, който беше даден на службата за външни действия. Става въпрос за това да разгледаме връзката между промените в климата и сигурността, международната сигурност. Тук нямаме много инициативи Става въпрос за сигурността на водата. Скоро ще има нова дискусия в Комисията за външни работи. По-рано имахме и една среща под съвместно председателство на Пакистан и Обединеното кралство. По какъв начин могат да участват развиващите се страни в тази програма? Освен това, имаме и реални мерки, които се случват на място. Например, програми в Централна Азия за осигуряване на вода и осигуряване на добри условия на околната среда. Това са цялостни програми. Това е, което исках да кажа. Благодаря за отделеното време. Благодаря, господин Фуд. Сега отварям дискусията. Ако имате въпроси, може би аз ще започна. Аз имам въпрос към господин Трент. Вие казахте, че в момента няма правно признаване на статута на беженец се на промени в климата. Какво е необходимо за да се случи това? защото Женевската конвенция, ако там се отвори въпроса, вероятно ще се стигне до по-малко помощ за беженците. Ако си говорим за нова конвенция, това едва ли ще се случи. Това е единия ми въпрос. А другия ми въпрос, разбрах, че е имала че е имало конференция на малките, по-малките острови. И разбирам, че ако се повдигне нивото на моретата, нивото на водата, голяма част от тях ще бъдат потопени. По какъв начин вие може да им помогнете? To... Благодаря. В отговор на първата ви бележка, Категорични сме за това, че не бива да има позоваване на действащата конвенция за статута на бежанците. В международен мащаб има много големи опасения, че може да има позовавания на тази конвенция, така че в обхвата и да се включат и климатичните бежанци. В света, в който живеем, мисля, че трябва да проведем истински многостранен диалог за измененията в климата. За целта трябва първо да направим по-малки крачки. Една първа такава крачка би било изготвянето на законово определение на климатичните бежанци. Към момента тази група лица не е уредена в нито една разпоредба на международното право. Ако искаме да им помогнем, прилагайки многостранен подход, в момента не можем да го направим по съгласуван начин. Ще трябва да предприемаме действия в съответствие с отделната ситуация. Ако искаме да им помогнем съгласувано, ще трябва да приемем отделен законодателен текст, в който да е уредено положението им. Какво може още да направи Европейският съюз? След като се изготви правно определение на климатичните бежанци, ще трябва да се изработят и мерки за реакция при кризи повечето климатични бежанци не искат да пресичат границата на страната си на происход. Те искат да останат в своя привичен културен и друг контекст така че няма да има опасност Европа да бъде залята от климатични бежанци. Последната ви бележка бе също много уместна. В държави като Малдивските острови, например, има реална опасност страната просто да изчезне. Има опасност да изчезне цял един народ, цяла една култура – А Малдивските острови същевременно, може би през цялата си история, най-малко са допринесли за емисиите и измененията в климата. Въпреки това, те ще бъдат засегнати най-тежко. И мисля, че на Европейския съюз се пада задачата да намери възможност за решаването на този проблем. Няма еднозначни отговори но въпреки това би ми се искало да ни изложите някои идеи за действия от страна на Европейския съюз. Преди време чух, че представители на Маршаловите острови са провели разговори с Монголия. Монголия има огромна територия, Представители на Маршаловите острови са обсъждали с монголската страна възможности да закупят части от тази територия, за да могат техни граждани да се заселят там. Какво може да направи Европейският съюз, според вас? Мисля, че трябва да се върнем на мерките за приспособяване и смекчаване – не бива да приемаме, че сме достигнали до положение на криза, при което биха могли да изчезнат малки държави, като Малдивските острови. По-скоро трябва да проявим решимост, да сме амбициозни, да разработим нови финансови инструменти за подпомагането на приспособяването и смекчаването. Не мисля, че в момента светът е готов от политическа гледна точка да премести населението на цяла една държава в друга? Извинете, че не мога да отговоря на този ви въпрос. Позволете ми тогава още един въпрос, който ще отправя и към господин Трио. Казахте, че държавите членки на Европейския съюз в момента са източник на повече емисии, което води до повече нарушения на правата на човека. Като се има предвид това, какво бихте предложили във връзка с хората, които са принудени да напуснат домовете си? Пред кого трябва те в бъдеще да предявят иск за нарушение на правата им на човека. Нека първо изясня, че когато казах увеличаващ се обем на емисиите в Европа, имах предвид, че ако се запази настоящата цел за намаляване, можем в бъдеще да увеличим емисиите си. Към момента ние ги намаляваме и дори преизпълняваме първоначалния план. За това трябва да се направят и корекции в схемата за търговия с емисии, както каза господин Гроте. Да се надяваме, че едната седмица парламентът ще вземе решение за нейното продължаване и усъвършенстване. Пред кого могат да проявят, предявят иск хората принудени да напуснат домовете си? Преди 2-3 години бяхме свидетели на един символичен акт – тогава правителството на федералната държава Микронезия се позова на законодателство, действащо в Чешката република, може би и в други държави, членки на Съюза. Не съм специалист. В Чешката република бе внесено ново предложение за комбинираното производство на топло и електроенергия. По силата на това ново законодателно предложение можеше да се извърши ефект проучване на трансграничното въздействие. Правителството на Микронезия заяви, че ако се увеличи комбинираното производство на топло и електроенергия в Европа, то това ще се отрази върху климата и на държави като Микронезия, защото ще се увеличи броят на наводненията, например. Този иск, това твърдение на Микронезия се основаваше на закона в Чешката република, който даваше възможност за проучване на трансграничното въздействие. В резултат от това министърът на околната среда в Чехия подаде оставка но въпреки това бе взето решение за разширяване на комбинираното производство на топло и електроенергия в Чехия. Um, Какво искам да кажа с това? Решенията за инвестиции за изграждане на мощности в Европа трябва да се анализират не само с оглед на въздействието им върху гражданите на Европа, но и върху хората в целия свят. Това е един подход, който може да се приложи тук в Европейския съюз. Благодаря, господин Гроте. Всички действия, които предприемаме в това вре... число и инвестиционните ни решения, като например за изграждането на тецове с въглища, предизвикват двойно по-високи емисии в сравнение с емисиите в Кения. Имам предвид, че една топла електроцентрала на въглища в Германия предизвиква два пъти по-високи емисии в сравнение с тези в Кения. С други думи, действията ни се отразяват върху климата, но и върху правата на човека. Затова политиката в областта на климата е свързана и с политиката в областта на правата на човека. Предстои ми сега да посетя моя избирателен район, затова моля да ме извините, че ще трябва да ви напусна. Надявам се, че в бъдеще ще продължим тази традиция на съвместна работа, за да поставим измененията в климата тук в парламента в по-широк контекст. Благодаря на господин Гроте. Няма други желаящи да се изкажат. Ако решим да продължим тази традиция, предполагам, че и други парламентарни комисии ще се подготвят с резолюция за предстоящата конференция във Варшава. Възможно е, може би, съвместно да изготвим едно становище, за да поставим работата си на по-рутинна основа. Благодаря ви за участието, благодаря и на нашите експерти. Ще разчитаме на вашите познания не само в рамките на официалната си работа. Uh, uh, Преминаваме към следващата точка информация относно делегацията на подкомисията по правата на човека на съвета по правата на човека в Женева и размяна на мнение с господин Бен Тойерман, председател на работната група права на човека към съвета на Европейския съюз. Вече сме установили добра традиция в това отношение при подготовката на пролетната сесия на съвета по правата на човека разговаряме с тази работна група и с Европейската служба по външни действия. Благодарим ви, че се отзовахте на поканата ни. За нашата подкомисия винаги е полезно да разполага с обстойна и актуална информация. Наша делегация посети Женева в края на февруари и началото на март. Знаете, че трябва да спазваме <clears throat> действащите тук правила, дори не винаги да са особено разумни. Много добре бе, че се срещнахме с представители на високо равнище. Не можахме да се срещнем с специалните докладчици, тъй като беше много рано. И трябва да имаме предвид това в бъдеще. Трябва понякога да се правят изключения от много строгите тук правила, за да можем да работим ефективно. нашата делегация членуваше господин Проташевич, сега вече му знам името на Изуст. Днес той не е сред нас, тъй като в качеството си на заместник-председател има ангажименти извън парламента. Другата колега, госпожа Декайзер, в момента е в Тунис. Господин Проташевич обикновено работи по положението в Беларус. Срещнахме се с специалния докладчик за Беларус, единствения специален докладчик, който бе на разположение през тази седмица. Разбрахме, че ще има резолюция за Беларус през юни. Госпожа Де Кайзер пък ни бе много полезна, тъй като вече от много години работи по конфликта Израел-Палестина. Проведохме размяна на мнения с представител на посолството на Египет, разговаряхме с новия посланник на Израел в Женева, както и с представител на Палестина. Много наситен бе наистина дневният ни ред. Изготвихме доклад, който в момента е под формата на проект. Предстои да се изготви окончателната му редакция. Ще ви го изпратим, за да се запознаете с всички подробности. Проведохме интензивни разисквания с госпожа Пилай, върховния комисар на ООН по правата на човека. Тя е много добре запозната с действията на Европейския съюз. Обсъдихме положението в Мянмар, Бирма, в това число и с оглед на предстоящото посещение на делегация там. Страната е приела предложението за откриване на служба на върховния представител – на ОНЕ за правата на човека на нейна територия. Но няма договореност за срока за откриването на тази служба. Преди време разговаряхме с бившия посланник на Миянмар в Европейския съюз. От него разбрахме, че може би няма да има възможност за откриването на тази служба до ноември. Госпожа Пилай заяви, че има все по-големи очаквания към държавите членки да отворят свои служби в няколко региона. Извинете, че има все повече очаквания към съвета по правата на човека да отвори свои служби в няколко региона, но тук се намесват финансови проблеми. Ако структурата не бъде финансирана адекватно, ще е трудно да направи това. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун е изискал от госпожа Пилай да му предостави 20 наблюдатели за Сирия, но тя все още не може да набере група от такива експертни наблюдатели. Като се има предвид обаче положението в Сирия, мога да си представя, че е било много наложително да се изпратят наблюдатели. Разговаряхме и за отделни страни, проведохме ползотворни разисквания с посланника на Пакистан, много опитен дипломат бяхме окоръжени да продължим диалога, като посетим Пакистан. Повдигнахме въпроса за законите за богохулството, който сме обсъждали и тук. Срещнахме се с посланника на Грузия, с представители на Украина и на Мексико. Срещнахме се и с представители на Съединените щати, но не на високо равнище разискването не беше много ползотворно, според мен. Посланникът на Полша в Женева към момента е председател на съвета по правата на човека. Срещнахме се с него два пъти, което ни бе много полезно. Той заяви, че Европейският съюз е, трябва да е по-открит, по-видим в Женева, че следва да присъства не само на пролетната сесия, може би можем да определим някакви изключения от правилата, действащи тук. През юни предстои да се обсъди резолюцията за Беларус, но нямаме право да посетим Женева. Не би следвало обаче да се съсредоточаваме само върху Европейския съюз. Трябва да работим и по съседните ни държави. Срещнахме се с посланици на някои страни, които не споделяха нашите виждания, например за Международния наказателен съд и за общността ЛГБТ. Руската федерация, Казахстан, Япония, Южна Корея, Турция, Тунис, Бахрейн, Коста Рика и Етиопия участваха в вечеря, която проведохме но мисля, че следващия път ще ни трябват 6 ястия, за да приключим разговорите по всички въпроси, които ни интересуват. Наистина спорихме за всеобщия характер на правата на човека. Господин Тойерман ще засегна един въпрос, който не е включен в резолюцията ни. Посланникът на Коста Рика се оплака, че Европейският съюз не желае да повдига въпроса за правото на мир. Коста Рика би искала да се ползва с по-широка подкрепа в това отношение. Срещнахме се с представители на НПО на ниво както посланици на Европейския съюз, така и НПО, установихме, че всички бяха прочели нашата резолюция, бяха се запознали подробно с нея. Тук оставаме с впечатлението, че предприемаме обща политика в областта на външните действия и така се възприема това и от отсрещната страна, което е много добре. Още нещо. Новият посланник на Израел в Женева. Много интересни бяха разискванията с него. Изтъкваме и в резолюцията си, че независимо от положението в Израел или в Палестина, Израел бе първата страна, която заяви, че няма да следва всеобщия периодичен преглед. Дори държави като Пакистан и Шри-Ланка следват този преглед. Това е един от положителните резултати от реформата на съвета на правата на човека. Ако една страна, например Израел, не следва изискването за такъв преглед, то съм сигурна, че ще я последват и други. Посланникът на Израел ни изложи своята обосновка за това решение. Той каза, че то е вече е било взето от бившия министър на външните работи Либерман. Ще видим какво ще каже новият външен министр на Израел по този въпрос. Интересно ще бъде да проследим развитието на нещата. Имам един въпрос към, господи, към вас, извинете, господин Тойерман. Говорихме за аспекта, свързан с правата на човека, що се отнася до измененията в климата. Един от участниците заяви, че би било добре Европейският съюз да лобира на международно равнище, например съвета на ООН по правата на човека за излъчването на специален докладчик за въздействието на измененията в климата върху правата на човека. Как се отразяват те върху хора, които са принудени да напуснат домовете си, тъй като вече нямат възможност да се изхранват поради опустиняване, например. Госпожо Егле, имате думата. Извинявам се, че ще трябва да ви напусна, тъй като ми гостуват две групи посетители. Дойдох специално, обаче, за да благодаря за пътуването до Миянмар и за вашето ръководство на делегацията. Мисля, че трябва да си отделим време за да обсъдим положението там, обсъдим усилията, които се полагат в страната. Много благодаря и на секретарията за посещението. Програмата бе много наситена, но изключително интересна. Благодаря ви и за добрата работа, която свършихте като ръководител на делегацията. Благодаря ви, госпожо Егле. Не ми беше трудно да ви ръководя, тъй като всички бяхте много заинтересовани. През цялото време се осведомявахме и за положението на жителите на селските райони, на селскостопанските производители. На следващото ни двудневно заседание в края на април – Предстои да обсъдим положението в Миянмар. Ще трябва да се свържем и с колегите от Комисията по международна търговия, тъй като предстои в пленарната зала да разговаряме за споразумението за свободна търговия. Имате думата. Ще направя само две бележки във връзка с екологичните въпроси, които обсъждаме днес. Вчера бе проведена специална конференция по въпросите на Тибет тук в парламента. Тя се провежда вече за четвърта поредна година. Една от основните теми, обсъдени там, бе въпросът за екологичния аспект в Тибет. И този въпрос е свързан най-вече с доста агресивната политика от страна на Китай спрямо Тибет. Тя се отразява много неблагоприятно върху населението на региона. Вчера, и не само вчера, но и през изминалите години, бе предлагано Европейският парламент и по-точно под Комисията по правата на човека да организира посещение в Тибет, за да се запознае с правата на човека там в по-широк контекст. Трябва да отчетем не само екологичния аспект. Трябва да отчетем също така, че положението с правата на човека в Тибет се влушава от няколко години насам населението няма право да упражни правото си на идентичност и да използва родния си език. Няколко думи и за съвета на ООН по правата на човека в Женева. Много е важно Европейският съюз да присъства на заседанията на този съвет, да участва в тях. Говорихте ли по време на посещението си за правата на човека в Русия? По първия ви въпрос, мисля, че традиционно комисията, подкомисията, извинете, по правата на човека посещава Китай. Имахме първоначално намерение да посетим Китай през втората половина на тази година, но не ни бе отправена покана. Вчера разговаряхме по този въпрос с секретарията. От есента на миналата година се опитвам да си издействам среща с посланника на Китай в Брюксел. Постигнахме мъничък напредък. Успяхме да си уговорим среща с посланника на Китай. Предстои правителството на Китай да ни отправи официална покана. А що се отнася до Русия, тя не бе сред приоритетите. Нямахме е, среща очи в очи с представител на Русия, но поканихме посланника на Русия на вечерята, за която говорих. Обсъдихме редица въпроси, в това число и репресивните мерки спрямо неправителствени организации но Русия не бе сред приоритетите ни. Знаете, че на тези конференции се обсъжда много широк диапазон от въпроси. При подготовката за следващото ни посещение обаче нищо не ни пречи да включим Русия в дневния си ред. Може вашата група да предложи конкретен пасаж в резолюцията. Господин Кука, благодаря. Надявам се, че нашия високопоставен гост е достатъчно търплив. Накрая на вас ще дадем думата. Искам да реагирам на това, което казахте като информация за среща в Женева. Става въпрос нещо, което споменахте и което искам да подкрепя. Преди три години бях на подобна визита и аз останах с сходни на вашите впечатления. Чудесно е, много интересно, появят се много нови идеи, но нали знаете, ако искаме да изиграем по-смислена роля, просто да отидем веднъж там не е достатъчно. Какво се случва? правим нещо, една, минава една година, след това пак отиваме. Ако членовете са нови, те знаят, че нищо не се е случило. Ако членовете а, знаете, ако членовете са стари, те знаят, че нищо не се е случило. Ако членовете са нови, те казват, всичко беше страхотно, много интересно. Затова ви а, призовавам да споменем тези стриктни правила, да ги променим когато аз бях на посещение в Женева, всички бяхме много разочаровани от координацията на Европейския съюз по отношение на службата за външни действия. So, uh, don't want to speak wrong. I want to support... Не искам да ме разбирате погрешно или да критикувам. Просто трябва да помислим по какъв начин ролята на парламентаристите в нашата подкомисия може да се увеличи, защото това е важно, то е добро. За да можем обаче да въведем тази засилена роля, ми се струва, че трябва да има направени промени в системата. Благодаря за това, че отново говорите за този въпрос. Едно от нещата, които бяха нови, защото сега вече имаме специален представител на Европейския съюз за човешките права. Мисля, че с неговата служба можем да говорим, както и с външната служба, кое би било най-удачният момент. Тоест, трябва да видим колко често те присъстват на подобни срещи. Можем ние да ходим заедно с тях. Това е просто а, идея, която сега ми идва. Спомням си вашето наблюдение преди няколко години. Аз за втори път ходя на такова посещение. От а, общността на неправителствените организации, но и от а, посланиците на страни извън Европейския съюз дойде силно послание – че има много голяма промяна между това, което е било преди две години и това, което се случва сега. И това е защото посланника на Европейския съюз, една италианска дама, има чудесни умения. Тя има и много силна вътрешна мотивация, т.е. тя се опитва да се свърже с тези хора, да говори с хората, с които има различия в мненията и а, разликата, както казаха посланиците, от небето до земята. Освен това, аз също имам а, усещането, че получих само положителни впечатления. Всичко беше много добре организирано. Въпреки това, някои от нашите страни, включително и моята малка страна, имат а, силното желание да говорят от името на своята страна, а не да говорят от името на Европейския съюз. Струми се, че и начина по който са направени правилата, посланника на Европейския съюз няма право да говори с комисията, с комитета. Ако човека има знанията, според мен трябва да има възможност да се изкаже видяхме положителна промяна и е много добре, че човека, който работи там е добър професионалист, но също така е, е необходимо и допълнителна подкрепа от гледна точка на персонал, за да могат да си свършат работа. И сега, господин Тауерман, ние разказахме какво се случи в началото. Сега би било интересно да чуем от вас какво стана в крайна сметка като резултат, тук какво беше постигнато, какъв прогрес. Благодаря много, госпожо председател, за това, че ми давате възможност да ви разкажа повече за резултатите на сесията на съвета по правата на човека в Женева. Искам много да ви благодаря за силния интерес, който прояви парламента по отношение на работата на съвета по правата на човека, какво се случва при нас, също така за резолюцията, която приехте, за пленарните дебати, за факта, че все пак отидохте в Женева и че сега обсъждате дали бихте могли да идвате и по-често. Ние с удоволствие ще обсъдим с вас кога би било най-добре да има такива посещения. Сега имаме и подобни дискусии с Европейския представител за човешките права, кога е най-добрият момент той да идва на нашите заседания. Ние също идваме често, наши представители идват често в а, Брюксел, така че има как да се срещнете. Също така трябва да има засилена работа с представители на други страни, защото наистина има много развитие през последните няколко години, определено. Ние разпознаваме нужда да бъдем по-бързи и по-добри, да бъдем по-ангажирани с други страни в Женева, тук в Брюксел, в столиците на съответните страни. И затова аз вярвам, че парламента с тази с това посещение в Женева, с цялата работа, всички срещи, които провеждате тук и на други места, можете с това, че каните представители на определени страни тук, мисля, че вие можете да подпомогнете мандата на съвета по правата на човека и да гарантирате добрата работа на този съвет. Така че отново искам да ви благодаря за проявения интерес. Сега, що се отнася до това, което направи Европейския съюз на съвета по правата на човека, и отново искам да отбележа със задоволство и вашия коментар, че ви виждате добър напредък. През годините ние много сме се опитвали да оценим какво трябва да подобрим, по какъв начин трябва да променим своите работни методи и наистина през последните години виждаме много, много развитие – от две години. Вече имаме пълноправен ръководител на делегацията на Европейския съюз в Женева, който има функция не само в Европейския съюз, но и се признава като лицето на Европейския съюз от други страни. Дори и да удвоите състава на Европейската делегация, което няма да случи заради ограниченията в бюджета, това все пак трябва да бъде отразено и в работата. Трябва да започнем от рано, да видим по какъв начин да мобилизираме потенциала. Също така трябва да помислим за логистиката, за капацитета, за да може още в началото тези неща да са оговорени, Европейския съюз да действа като едно цяло. Правилата, които се прилагат, все още са до известна степен трудни. Що се отнася до делегацията на Европейския съюз и за това, че всички те да могат да говорят по време на заседанията, да участват в диалога. Въпреки това, накрая Европейския съюз не е член и за това функция на Европейския съюз трябва да се поема от държава която е членка на съвета и членка на Европейския съюз. Имаме чудесно сътрудничество между парламента. Също така работим чудесно с Ирландското председателство на Европейския съвет. Имаме много гласове, да, но все пак те казват едно и също, ако така мога да кажа. Би било добре, ако европейската делегация да може да говори с единен глас, например, ръководителя на тази делегация. Това ще бъде много добре. Например, по дискусията по точка 4, ситуация в различните страни, ние окоръжаваме европейска делегация да се изкаже не само от името на Европейския съюз, но и от името на всяка една отделна страна, защото по този начин можем вече основните притеснения да ги изразим пред съвета. Освен това, правим една стратегическа стратегически документ за приоритетите. Това го правим и за пролетната сесия. По този начин можем да избегнем всякакви разногласия в Европейския съюз по време на сесията в Женева. Струден че този подход да работи добре. Освен това, нашите ключови приоритети се изпращат като послание на обществото. Имаме тясна координация с а, страни, които са на нашето мнение, но също така имаме много силно лобиране, както в Женева, така и в столица на държавите, но и тук в Брюксел. Ние продължаваме да играем голяма роля, защото в крайна сметка тук присъстват повечето трети страни, като цяло ние имам, сме убедени, че работата в Женева трябва да бъде част от нашата обща двустранна политика с всяка една страна и по този начин да увеличим възможността да постигаме резултати в Женева. Възоснова на това бих казал, че с удоволствие отчитам и е лесно да отчита една добра сесия по отношение на това, което беше постигнато. Имаше обаче известно напрежение, някои въпроси, които остава да разгледам по време на следващата сесия. Имаше голямо участие на високо ниво, но за съжаление представителя на високо ниво нямаше възможност да присъства заради друго събитие, което включваше Иран. Въпреки това, както вие казахте, Имаше участие на Европейския съюз в няколко панела на високо ниво, на двустранни срещи, например с Бахрейн. Освен това, Европейския съюз беше един от организаторите на събитието на високо ниво за овластяване на жените. Участие в много панелни дискусии и така нататък. Сега, що се отнася в, до обсъждането на ситуацията в различни страни. Ситуацията в Тибет беше засегната в а, становище на Европейския съюз. Вие споменахте въпроса с бюджета за Комисията за европейски права. По какъв начин можем да, да гарантираме това? Смятаме, че е от изключително значение – комисия на високо ниво за човешки права да влезе в нашия следващ инструмент за, Евро... за човешки права, за да може по този начин нещата в тази област да се засилят. Освен това е важно да се отправя едно послание към а, държавите членки, той, е, че дори при трудната финансова ситуация да продължат да спазват своето ниво на ангажимент. Сега, що се отнася до резолюцията, прията от парламента, ако отново разгледаме приоритетите, така както ние виждаме, сме постигнали пълна подкрепа за тях. Споменах обаче, че срещнахме и затруднения. Истина е, че по време на нашата подготовка казахме, че при определени условия ще можем да разгледаме ситуацията Бирма, дали тя да е по точка 5, която е по-противоречива, или по точка 10, техническа помощ. Става въпрос нашия ангажимент да се справим с наболялите въпроси. Мандата беше по точка четвърта. В резолюцията също така има текст за установяване на бюро, на офис на Върховния комисар по човешките права. За нас това е технически мандат. И това са ключовите елементи които все още ни притесняват в целия процес. По време на преговорите в, Генев, в Женева работихме много добре с делегацията от Бирма. Имаше голям фокус върху нещата. През следващите няколко месеца трябва да използваме всяка една възможност да продължаваме да настояваме за създаването на такъв офис. Ще продължим да работим и с вас. Канадара е един от другите приоритети за Европейския съюз. Постигна се споразумение между Европейския съюз, Япония и така нататък за а, комисия, която ще работи в Канадара. на тази комисия ще бъде член специалният докладчик за състоянието на нещата, свързани с човешките права в Канадара. Има нарушаване на тези права, но също така ще разгледаме и възможността за отчетност за такива нарушения на човешките права. Беше прията и нова резолюция. Всичко това е свързано с състава на комисията и с удоволствие по-късно бих обсъдил това с вас. Сирия е един от нашите други приоритети. Това е един много обезкуражаващ приоритет, защото от доста време се е на нашия дневен ред, а нещата продължават да се влушават, както е споменато и в доклада на комисията. искаме да се увеличи мандата с една година. Там от а, местните власти искат мандата да бъде намален, но ние искаме той да бъде увеличен. Това наистина много пречи да се отчетат всъщност какви нарушения на човешките права се случват там. Също така имаше въпрос за текста за отчетността. Целта на Европейския съюз беше да имаме доста силно послание, що се отнася до службата за външни действия. В резолюцията сега се говори за службата за външни действия, също така и за механизъм. Това е малко неясно, но в крайна сметка все повече и повече получаваме а, силно послание в тази част от текста. Една от нашите други притеснения е ситуацията в Иран. Там а, мандата на специалния докладчик беше удължен. След това въпроса с Шри-Ланка. Там САЩ пое водачеството, но ние също имаме роля с една резолюция. Шри-Ланка предприе сериозни лобистки действия срещу тази резолюция, но ние Смятаме, че тази година а, това става все по-важно, тази резолюция за съвета по правата на човека. Също така имахме общ коментар за отчетност. Случват се наистина дебати на високо ниво в страната и, в ситу... и за ситуацията там. Говорихме за Мали, говорихме за Либия. Резолюцията също така увеличава, удължава мандата за Бахрейн. Имахме изявление, становище на председателя за Хаити. Споменахте ситуацията във връзка с Израел, с тяхния ангажимент. От гледна точка на вътрешната подготовка, това беше наистина много емко защото в миналото имахме доста трудности да постигнем съгласие с тях. Започнахме подготовка, за да можем да участваме активно в преговори, за да се стигне в крайна сметка до някакво разрешение и то да е максимално приемливо. Разбира се, споделяме и притеснението, че наистина това трябва да бъде отделна точка, точка 7. Ние пък не бяхме. Ние разбрахме, че Европейския съюз не подкрепя отделна точка, но в крайна сметка нямаше как това да излезе от дневния ред. И сега успяхме да постигнем обща позиция по тази резолюция. Освен това, по време на преговорите с Израел и техните ангажименти към съвета по правата на човека, тези преговори продължават. Имаше едно решение на съвета от февруари и ние казахме, че всеобщия периодичен преглед са трябва да бъде всеобщ. Всички страни, които участват, трябва да участват в него и е от а, интерес и за Израел да участва отново в а, този преглед. Вие може би знаете, че те изпратиха писмо към председателя на съвета по човешките права, в който казват, че продължават да бъдат ангажирани. Така че този процес в момента тече. Надяваме се това да постави основите. Израел да участва в, в всеобщия периодичен преглед тази година. Но това е една точка от дневния ред, по която искаме да продължим да работим. Сега ще се отнесе до свободата на вярванията. Това е един от нашите основни приоритети. Имаме силна резолюция. Трябва да се удължи мандата на специалния докладчик, който отговаря за религиозната свобода. След това предишната резолюция за правото на промяна на вероисповеданието и религията. Това е важно. Също така за първ път се споменава в текста и правото човек да не изповядва определена религия, т.е. да няма избрано вероисповедание. Сега за борбата с нетолерантността към религиозните вярвания. Тук имаше известно напрежение в групата. Някои настояваха да има обсерватория по отношение на исламофобията и така нататък. Ние сме против това. В крайна сметка стигнахме един компромисен вариант на текста. Ние обаче изразихме своите силни притеснения по тази позиция. За в бъдеще наистина това също ще е, трябва да бъде взето предвид, защото продължава да представлява основно затруднение. След това стигнахме до правата на детето. Става въпрос за най-добро физическо и психическо здраво. Сега а, ролята на семейството беше засегната тук здравното образование, сексуалното образование, сексуалните права. В, от Мавритания бяха представени изменения, с които се намаляваше тази резолюция. Те бяха така наречените изменения за национален суверенитет. Те обаче бяха в крайна сметка отхвърлени. Всеки път обаче трябва да се борим срещу някакви такива действия. За пръв път в съвета по правата на човека имаше две резолюции от Белгия и Франция за смъртното наказание – Ставаше въпрос в едната за родители на деца, за, висок, за панел на високо ниво по отношение на смъртно наказание на деца, непълнолетни лица. Също така панел на високо ниво да се обсъждат други въпроси, свързани с, с смъртното наказание. Тези неща бяха обсъдени. Други ключови тематични резолюции бяха тези, свързани с гражданската свобода. Знаеме традиционната норвежка резолюция за защитниците на човешките права. Там беше разгледан въпроса с законодателните ограничения, които се използват срещу защитниците на човешките права. И в тази резолюция се казва много ясно, че административните и правни разпоредби не трябва да, прачат, да пречат на хората, които защитават правата на човека. Засягаше ситуацията в а, Куба. И въпреки а, определено напрежение успяхме да приемем тази резолюция. Бяха прияти и няколко други резолюции. Имаше няколко проблематични развития. Една от областите, в която изпитахме известен проблем, беше Северна Африка, разширяване на мандата на групата, която работи по постигане на резултатите от Дърбан. Европейския съюз се въздържа от мнение. Но един друг въпрос за така наречените частни военни компании. Там Европейския съюз инвестира много време и усилия. Там постигнахме някакво споразумение. В крайна сметка се гласува това да не влезе в дневния ред. Въпреки това, ние смятаме да се борим срещу съществуването на тези частни армии, въпроса с наемниците и така нататък. В Южна Африка, в Претория, през май ще има дискусия по тези въпроси. Там ще има представител и на Европейския съюз. Споменахте правото на мир, което не влезе в дневния ред този път, но нека само кажа, че като цяло позиция на Европейския съюз е, че ние не признаваме такова право на мир и поради тази причина сме против да има декларация за правото на мир. Сега, що се отнася до равнопоставеност по отношение на промените в климата, Смятаме, че трябва да има специален докладчик, който да отговаря за човешките права в, а, от гледна точка на околната среда. И така, ако с това мога бързо да приключа, смятаме, че сесията беше много успешна. Беше обаче доста напрегната нашата работа. В някои случаи имаше големи противоречия. За първ път виждаме толкова много а, критични изменения, толкова много враждебни изменения от трети страни по отношение на някои от нашите резолюции, тази е за правата на човека, за смъртно наказание, обикновено Обикновено в тези случаи страната, която беше против, не беше член и те използваха друг член, за да могат да се борят срещу съответната резолюция. Имаме сериозни нападки срещу универсалността, срещу традиционните ценности и така нататък. Доста късно в сесията Египет ни изненада всички, заедно с подкрепата на някои други свои поддръжници по отношение на резолюцията за подкрепа на и защита на семейството. Те искаха да говорят а, защита на семейството като единица, но пък а, бяха против език, който включва защита на отделните членове на семейството, така че това беше определено много противоречив въпрос. Видяхме го като отговор на някои резултати, които сме постигнали по отношение на правата на жените, също така дискусия за сексуалната ориентация. Това също оказа своето влияние. В крайна сметка успяхме да представим заедно с а, доста голяма група страни изменения, с които се надяваме да отхвърлим тази резолюция. Това обаче ще се случи през юни месец. И сега последната точка, по която ще говоря. Вече сме започнали подготовката за 23-та ни а, сесия. Тя ще бъде през май, три седмици ще бъде. Тук във възможните проблеми са защита на семейството. Също така сме планирали и ключовите приоритети. За нас основен приоритет е ситуацията с човешките права в Белорусия, в Судан, в Южен Судан, в Еритрея. Това са някои от докладите, които сме подготвили. Сега вашия въпрос какво следва за правата на групата ЛГБ. Също така ще говорим и по темата за насилието срещу жени. Това ще бъде част от нашата юнска сесия. Последния път успяхме да постигнем добри неща, добри резултати в това отношение и тук ще спра. Благодаря, каза председателката. Благодаря ви много, господин Тойерман. Това беше много изчерпателна презентация. Поздравления за това, че сте успели да постигнете добри резултати и решения. Ако мога да говоря с вас по някои други въпроси. Ще се спра върху правителствата и местните организации и установяването на връзка с тях преди провеждането на сесиите в Женева. Може би ще трябва да продължим по-активно тази своя практика, за да знаем какво ще е важно на предстоящите сесии. Предстои, например, Ислямската конференция да посети Брюксел. Ще разговаряме с тях. Ще трябва да отчетем и тяхната дейност в Женева. По отношение на резолюцията за борбата срещу расизма, аз лично съм на различно мнение от Европейския съюз. Подготвяме делегация и в Африканския съюз. Не смесвам това наше посещение с Южна Африка. Ще видим дали през юни в дневния ред ще бъдат включени и Южен Судан и Еритрея. Говорихте за реакцията на египетската делегация. Когато проведохме разискване тук, останах с впечатлението, че промените в страната не са достигнали дипломатическото ниво в Женева. Египетските дипломати следват курса от миналото. Когато посланникът на Европейския съюз и други посланици организираха проява за правата на жените, представителят на Египет Участващ в тази проява бе жена. Тя се бореше за усъвместяването на семейния и професионалния си живот, но не говори за нарушенията на правата на човека и по-точно на жените в страната към момента. Тази дама не бе професионален дипломат, но съм сигурна, че ако поговорим с професионални дипломати от Египет, ще видим, че нагласите им са същите, както от преди арабската пролет. Наш колега, господин Ламсдорф, е докладчик по въпросите на инструмента за демокрация и права на човека. Скоро ще бъде проведена конференция по тази тема. Господин Лампсдорф е член на неофициалната група за връзки между Европейския съюз и ООН. Мисля, че трябва да поговорим за този инструмент. Не бива да се прави разлика между Нью Йорк и Женева на ниво ООН. Не съм говорила по въпроса, който засегнахте с посланника на Коста Рика. Имам предвид правото на мир, но може тази тема да се обвърже с отговорността за предоставяне на защита, например. Защо не? В такъв случай можем да проведем дискусия. Говорихте за назначаването на специален докладчик за околната среда и правата на човека. Има такъв мандат. Разбирам сега от вас, че той напълно се подкрепя от Европейския съюз. Може би на следващото ни заседание с Комисията по околна среда трябва да се осведомим дали вече има такъв специален докладчик. Полезно е според мен, когато сме в Женева, да работим по теми, които не са ни все още на дневния ред. Така, например, разговарях с служител, на службата на Върховния представител за правата на човека по въпросите на корупцията и правата на човека. Ако делегацията на Европейския съюз пък от своя страна следи работата ни, може да ни даде някоя допълнителна информация, която не е на нашия дневен ред или може би дори не е и на дневния ред в Женева. Благодаря ви още веднъж. Може би ще използваме същия формат, за да се подготвим за следващата сесия. Ще трябва да си отделим повече време за преговори по резолюцията тук помежду си. Мисля, че прекалено много поставяме акцента върху конфликтите тук в парламента – резолюцията трябва по-конкретно да наблегнем на дневния ред в Женева. Следващия път, може би, трябва да организираме размяна на мнения между нашата подкомисия и КОХОМ. Не знам дали ще е добре да проведем тази размяна на мнения преди сесията през май или след това. Ще видим. Говорихте за Демократична народна, за, извинете, Корейската народна демократична република. Тази тема ще бъде включена в дневния ред. Мислите ли, че трябва да има препратка към комисията за разследване? Трябва ли да им се припомни, че трябва да има такава препратка? Благодаря. С удоволствие ще споделя с вас какви теми ще бъдат обсъдени по време на следващите сесии. Така ще можем да планираме по-стратегически. Разбира се, на всяка сесия се случва нещо, което не сме очаквали, но можем да си осигурим наличната информация, за да планираме още от самото начало. Например, още отрано знаехме, че по време на юнската сесия ще изтече специалния мандат, извинете, доклада на специалния докладчик за Беларус. Знаем също, че ще се обсъждат Еритрея и Судан – през месец септември. Южен Судан ще се обсъжда през месец юни. С други думи, има редица въпроси, за които точно знаем кога ще бъдат обсъдени. Очакваме също Сирия да бъде включена в дневния ред през юни и през септември. Вероятно е тя да бъде обсъдена и от Генералната асамблея на ОНЕ. Какво се опитваме да направим? Упоменахте срещите с регионални организации и други структури. В рамките на консултациите и диалозите по въпросите на правата на човека, които организира Европейският съюз, винаги трябва на дневния ред да се поставят въпроси от многостранен характер. Трябва да се опитваме да очертаваме най-важните аспекти ако в двустранен контекст не излагаме приоритетите си, то по-късно в Женева колегите ни не ни вземат на сериозно. Упоменахте посещението в Комисията по правата на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа – трябва да видим какви са възможностите да осигурим участие от тяхна страна, в кои области можем най-добре да си сътрудничим. Европейският съюз ясно е поел ангажимент за борба срещу расизма и нетърпимостта. Но защо Европейският съюз не прие предложената резолюция за борба срещу расизма? Не я прие не защото е против борбата като такава, а, тъй като основните вносители на резолюцията не се придържаха към предходното споразумение. Като цяло се опасяваме, че на ниво ООН някои държави се опитват да смесят борбата срещу расизма с ухулването на отделни религии. И според нас това е проблем. А що се отнася до правото на мир, през януари разговаряхме в Женева с посланника на Коста Рика. Европейският съюз изложи първоначалното си становище, което споделям. Разбира се, Европейският съюз иска да се установи мир залага на мира, но дали има нещо подобно на право на мир? Представлява ли това човешко право? Корейската народна демократична република. Когато подготвяме приоритетите си за Женева, особено що се отнася до страни, работим с съответните така наречени географски работни групи. Така, например, работим с географската работна група за Азия, когато ще се говори за Миянмар или за Корея. Опитваме се <clears throat> много тясно да си сътрудничим с тези групи. Разчитаме и на заключенията на съвета на министрите на външните работи. Извършваме като цяло работа на двустранно ниво, която след това използваме в Женева. За комисията за разследване ще изчакаме да бъдат назначени първо членовете й. Със сигурност ще продължим да следим работата й отблизо. Председателката няма други желаящи да вземат думата. Благодаря ви още веднъж. Мисля, че ще продължим да поддържаме връзка. Следващата ни точка е актуална информация от Европейската служба за външна дейност относно неотложни ситуации, свързани с правата на човек. Първо ще говорим за Судан. На миналото ни заседание проведохме разискване за Южен Судан и така добре се подготвихме всъщност, тъй като, както чухме, Южен Судан ще е сред приоритетите на съвета по правата на човека на ОНЕ през юни. Трябва да говорим във връзка с Судан за Дарфур, за класически нарушения на правата на човека, например на правозащитници или на лишени от свобода. Издадена е заповед на аре, за арест, извинете, от Международния наказателен съд спрямо президента на страната. Ако не греша, президентът Башир наскоро заяви, че в страната ще настъпи нещо като съживяване, като пролет, че ще обяви, например, амнистия за политическите затворници – Наскоро бе проведена и конференцията на донорите в Доха. На нея бе поет ангажимент за предоставянето на помощ в размер от 3,6 милиарда долара на региона Дарфур за следващите 6 години. Катар, който бе домакин на конференцията, пое ангажимент за 500 милиона американски щатски долара – Европейският съюз ще допринесе с 35 милиона щатски долара за развитието и възстановяването на Дърфур. Предполагам, че на ниво Европейски съюз действията по възстановяване и развитие са много тясно свързани с правата на човека. Сега внимателно ще изслушам това, което ще ни кажем представителката на Европейската служба за външна дейност. Това трябва да е ли госпожа Дороти Старк или госпожа Корея. Не знам точно коя от двете сте ви. Съжалявам. Благодаря. Аз съм Дороти Старк. Отговарям за Судан и Южен Судан в Европейската служба за външна дейност. Ако ми позволите, Накратко ще ви изложа политическия контекст, след това ще разясня как реагира Европейският съюз. Гражданската война с Южен Судан предостави на Судан възможност да насърчи правата на човека и да спази международните си задължения. Конституцията от 2005 година широк, в широк контекст урежда правата на човека. Въпреки това в страната те продължават да се нарушават. Няма напредък. Постигнат е много малък напредък по отношение на законодателната институционалната реформа, необходими за насърчаване на правата на човека. Има закони, като например Закона за националната сигурност, които са в нарушение на правата на човека. Судан е страна по редица международни договори, за защита на правата на човека, но много бавно напредва по спазването на международните си ангажименти. Например, не е страна по много конвенции, като например Конвенцията за борба срещу изтезанията. Продължават репресивните мерки срещу медиите, гражданското общество, неправителствените организации, студентите и други все повече надигат глас за зачитане на правата на човека и на това се отговаря обикновено с репресивни мерки, като лишаване от свобода. Миналата година арабската пролет се пренесе в голяма степен и в Судан. Това завърши с масови арести на протестиращи. Тази година в Кампала, Уганда, опозиционните партии и групите на бунтовниците се срещнаха и подписаха документ за сътрудничество. Това завърши с арестуването поне на седмина представители на опозицията след завръщането им в Картум. Тези седмина опозиционери миналата седмица бяха освободени от затвора, след като президентът Башир обяви амнистия за политическите затворници, но продължават още редица политици да се намират в затвора. Политици свързани с северната част на движението СПЛМ или политици от Сини Нил правителството взе решение да закрие четири водещи организации на гражданското общество през декември 2012 година. Надига се и консерватизъм, например сред съдиите във връзка с тълкуването на наказателния кодекс. Миналата година бяха постановени две смъртни присъди, предвиждащи убиване с камъни на две жени. Те бяха отменени след широк международен натиск. Дискриминацията на основание на пола е много широко разпространена, най-вече в Дарфур. Суданските жени постоянно са изложени на опасност произволно да бъдат арестувани за непристойно поведение или непристойно облекло. Насилието спрямо жените, например изнасилванията, продължава да се шири, най-вече в лагерите, за вътрешно разселени лица в Дърфур. Продължава и практиката на осъкътяване на женските гениталии. Нарушават се и правата на човека на правозащитниците. Те биват осъждани без присъда и изтезавани. След мирното отцепване на Южен Судан през 2011 година започнаха размирици в Южен Кордофан и Сини Нил. Събитията там показват, че безразборните бомбардировки, отвличанията, произволните задържания продължават. Правителството ограничи достъпа до регионите на наблюдатели на гражданското общество и на неправителствени организации. В двата региона продължават да безчинстват групировки близки до правителството. Както правителството на Судан, така и СПЛМ Север отказват достъп до хуманитарна помощ за жертвите на конфликта. Така почти 1 милион цивилни лица са в много тежко положение. Продължават нарушенията на правата на човека, проистичащи от конфликта в Дарфур. Има реална заплаха за постигането на напредък. В части от Дарфур, най-вече в северната му част, положението е несигурно. Наскоро бяхме свидетели на сблъсъци между отделни племена, които доведоха до разселването на немалко хора. Продължават сблъсъците между правителствените групировки и групировките на бунтовниците. Много бавно се прилага в Дарфур документът от Доха за мир. Бавно, меко казано. През януари 2012 президентът излезе с указ за създаването на Национална комисия по правата на човека, но до момента тя не е допринесла конкретно за подобряването на положението с правата на човека. Какво предприема Европейският съюз? Предприема както политически, така и конкретни действия Върховният представител и нейните говорители излязоха с редица изявления за положението на правата на човека, които бяха широко огласени както на местно, така и на международно равнище. Тази година излязохме с изявление по случай 10 годишнината от конфликта в Дърфур, както и с изявление, в което се обявяваме против преустановяването на дейността на няколко организации на гражданското общество. По ясни причини не сме установили диалог на високо равнище, но се стремим да разговаряме с Судан на ниво министри. Постоянно повдигаме въпросите, свързани с правата на човека, като например преустановяването на дейността на НПО, или лишаването от свобода на политически активисти. Много важна във връзка с това е ролята на представителя на Европейския съюз в Судан. Продължаваме сътрудничеството си и с Международния наказателен съд. Представителите на Европейския съюз избягват контактите с президента на Судан, така както ни посъветва Международния наказателен съд. През септември 2012 година на сесията на Съвета по правата на човека на ООН бе приета резолюция за Судан. Въпреки, че езикът и не бе много силен, тя успя да постигне някои от основните ни важни цели. Бе отнет мандатът на Судан в Съвета по правата на човека бе засилен също така мандатът на независимия експерт за Судан. Той посети Дърфур през февруари тази година. Ще изготви доклад за съвета по правата на човека на ООН, който ще излезе през септември. Да се надяваме, че ще е по-силен от докладите в миналото. От 2005 година са заменени, заделени извинете, 7 милиона евро за Судан. С тях ще се финансират 75 проекта за разпространяване на знания и за установяването на култура на мир. Това са проекти за установяване на демокрация, осигуряването на политическо участие на маргинализирани групи и за насърчаването на свободата на словото. Наблягаме също така и на равенството между половете и правата на жените. Проектите, които финансираме, насърчават творческия подход, т.е. залага се на различни средства, като например изкуството. Thank you very much and also thank you for remind благодаря ви. Благодаря, че ни припомнихте, че Европейският съюз и други успяха да предотвратят членството на Судан в съвета по правата на човека на ООН. Наистина абсурдно би било Судан да членува в тази структура. Днес сутринта говорихме за правата на човека и измененията в климата – един от експертите даде следният пример. Когато започна конфликтът в Дърфур, това всъщност бе един от първите конфликти, предизвикани от измененията в климата. На конференцията в Доха бяха поети определени финансови ангажименти от Европейския съюз и други страни. Бе ли отчетен на тази конференция и аспектът свързан с измененията в климата? Ще бъдат ли предвидени средства за онези, които са били принудени да напуснат домовете си в резултат от измененията в климата? Много впечатляващи са и проектите в областта на правата на човека, които осъществявате. You, Благодаря, госпожо председател. В Дърфур конфликтът е много сложен. В а, основата му стои напрежението от център-периферия, Картун, другите региони, правата на човека. Сега обаче нещата все повече и повече зависят от ресурсите, така че бяхме свидетели на това как има безредици, има конфликти около златни мини, дори вътре в арабските племена. Аз не съм толкова добре информирана до каква степен екологичният натиск оказва влияние на проблема с беженците. Знам, че те са избягали вследствие на конфликта, въоръжения конфликт, в следствие на нарушаване на човешките им права, но не знам до каква степен нещата са свързани. Сега, що се отнася до това, какво засягаме ние в своите програми? Имаме животновътство, земеделските производители също са засегнати. Като цяло, голямата част от парите отиват за малки по размер проекти, свързани с животновътството. Идеята е по този начин да дадем възможност на хората да се издържат, особено тогава, когато става въпрос за малки производители. Що се отнася до хуманитарната помощ, това е пречупено през леща на човешките права от гледна точка на това, че в случаите, в които имаме хора, които са беженци вследствие на нарушаване на човешките им права, но когато говорим за Дърфур, трябва да говорим за това, че упражняваме хуманитарна помощ там, където имаме достъп. Достъпа е истински проблем и, за съжаление, не винаги имаме достъп точно там, където хората имат нужда от хуманитарна помощ. Просто поради съображение от сигур за сигурността не можем да пътуваме точно там, където хората имат най-много нужда от помощ. Благодаря. Благодаря за това че ни а, казахте какво се случва, защото всички тези неща са важни, когато имаме, когато ще проведем срещата за Арабския съюз. Сега ще говорим за чат. Стотици хиляди бежанци от Дарфур отидоха в чат. При нас трябваше да е Жеклен Модена която е адвокат по човешките права и правозащитник. За съжаление, логистично не беше възможно дамата да дойде. Тоест, сега ще чуем от а, службата за външни действия какво случва там, а после представителите на неправителствените общности, тази дама, ще говори на нашата следваща среща. И така, давам думата на представителката на благодаря, госпожо председател. Ще говоря на френски. Първо, нека да започна с благодарности за, на подкомисията за това, че внесе тази тема в дневния ред днес. И сега, така както каза и колегата, всъщност както представи положението в Южен Судан, Нека аз да добавя, че може би наистина се говори много по-често за Судан, а не достатъчно за чат. За това ви благодаря за тази възможност. След десетки години конфликти, ситуацията със сигурността там се подобри от 2010 в частност след подписването на мирно споразумение именно с Судан. Тази стабилност е, остава все още обаче много уязвима и крехка в е, настоящия контекст връзка с кризата в Централно Африканската република, а също така и заради интервенцията на чадийските е, войски заедно с френските войски в Мали. Това е допълнително предизвикателство за стабилността в Чад. Чат се мъчи да се справи и с проблемите е, с Либия. Това също трябва да се отчете, защото миналата година 90 000 души бяха върнати 90 000 чадийци, които живееха в Либия, бяха върнати в чат. И тъй като няма правова държава в Либия, това въздейства, продължава да въздейства и за чат до толкова доколкото това поражда най-различни трафици, е, наркотрафик, уръжен е, трафик и така нататък. Трябва да се говори също така за засилването на скоро на дейността на ислямските групировки в е, Северна Нигерия и в Северен Камерун съвсем наскоро. Това също се добавя към възможното разширяване на джихадистите. Това е заплаха за сигурността на чат. И като такава се признава от властите в чат. Е, властите се опитват наистина да ограничат е, тези заплахи на тяхна територия. Чат има огромен проблем с управлението си. Все още демокрацията все още е прекалено плаха. Така че това са и приоритетите на Европейския съюз в е, развиването на отношенията с тази страна а, чрез прилагане на различни инструменти, независимо а, по какви програми и по какви бюджетни пера. Все пак периода от 2010 до 2012 трябва да се е, отчетат първите общински избори. Това е част от изборния процес, който се съпътства и, и подкрепя от Европейския съюз, като участва в е, е мониторинга на една смесена работна група по изборните процеси. Продължаваме обаче да сме притеснени, защото мониторинга на това споразумение все още не се е провел и няма механизъм за преглед на този процес. Но от един месец насам, значи от 11 март, държавния, държавния глава говори за участието на гражданското общество и назначи две високопоставени личности, които да действат като публичен омбудсман за уреждане на разногласия между опозиция и власти. В областта на правата на човека ситуацията е доста нюансирана. В някои области има напредък, макар и плах, но трябва да се признае. Става въпрос за политическия процес, за който току-що говорих, но също така и в областта на правосъдието. Европейския съюз подкрепя и този процес чрез е, програми. Но съществуват и други области, където се очакват все още е, стъпки на напредък там дори можем да кажем, че има и регрес. Има план за действие в областта на правата на човека в чат от 2010 година. Вследствие също на участието в съвета на ОНЕ от 2009 година. Така че съществува събеседник в чат. В 2012 година има обаче регрес на някои от основните свободи, защото няколко арестувания бяха проведени и то произволно на публични личности до министерско равнище. Всички тези арести са наречени стъпки за оздравяване на държавната администрация. Но става въпрос също така и за арестуване на журналисти. Европейския съюз се мобилизира много силно по този въпрос, особено по най-емблематичния случай за един е, депутат, който бе е, затворен въпреки своя имунитет през март 2012 година и който е осъден за, на една година затвор няколко постъпки имаше от страна на Европейския съюз по този въпрос и той е освободен на 24 април, април вследствие на а, обжалване пред апелативен съд. Условията в чадийските затвори са много притеснителни за Европейския съюз. Имаше доклад на Amnesty International през септември миналата година по този въпрос – ние говорим по този въпрос също в политическия диалог с властите и се опитваме да внесем този въпрос именно в подкрепата ни на процесите за сътрудничество в правосъдието, чрез също обучение на персонала в затворите. Сега по въпроса за печата. Печата беше сравнително свободен до сега, в сравнение с този в други африкански страни, но през 2012 година имаше много сериозен натиск върху печата за ограничаване на относителната свобода на словото, е, която съществуваше до сега и която съществува в законодателството на чат. Правозащитниците са подложени на натиск и участието на жените в политическия живот е доста ограничено. Структурирания политически диалог на Европейския съюз с чадийските власти позволи да се засегнат различни теми във връзка с правата на човека, а именно условията по арестите, участието на чат в съвета по правата на човека, но също така и връзка с условията по разследванията. връзка с международните механизми трябва също да се каже, че Чад за първи път подписа резолюцията за мораториума за изпълнението на смъртното наказание – вследствие на резолюцията на ООН от декември миналата година, също вследствие на постъпки на Европейския съюз. Това е напредък, защото до сега чат не се съгласяваше с никакъв мораториум по този въпрос. В рамките на сътрудничеството Европейския съюз подкрепя засилването на правовата държава, както и развитието на гражданското общество. Европейския съюз в момента работи с много асоциации и на тези асоциации предоставя 6 милиона евро за насърчаване на правата на човека, включително и с реформ, за реформа в съдебната система, където отделя 25 милиона евро. Те са с цел за по-добрия достъп на гражданите до е, съдопроизводство. Има и мерки за засилване на вътрешната сигурност е, по аспекта е, по-добра сигурност за гражданина. Бих искала също така да добавя, че съществува стратегия на Европейския съюз за правата на човека, която в момента се одобрява и накрая, нека да спомена един сериозен напредък в Сенегал, но ще има сериозни последствия и за чат. Става въпрос за процеса на бившия президент Исен Абре. Това е президент на чат, който, от, който от 90-та година в Сенегал Става въпрос за 40 хиляди души, които са били подложени на избиване и на изтезания. Това е обвинението срещу него. Този процес е прецедент. Става въпрос за а, отговорността във връзка с а, престъпления срещу човечеството благодарение на новите власти в Сенегал и подкрепата на Африканския съюз може да се състои този процес сега. Европейския съюз подкрепя процеса, като предоставя експертиза и играе роля на ускорител на процеса. Тази подкрепа показва нашия ангажимент и подкрепата на африканските институции, като Африканския съюз, именно в тази област. Ще подкрепим финансово организацията на процеса с 2 милиона. Искам също така да кажа, че чедейските власти мобилизираха 3 милиона евро за този процес. Това финансиране ще позволи да се обхванат и а, информационни кампании, предназначени за гражданското общество, за да може то да проследи отблизо процеса. Оставам на ваше разположение. Thank you. I... Благодаря. Нямам въпроси към вас. Не съм толкова запозната с отделните случаи в страната, но е наистина впечатляващо това, което чухме. Освен това е важно наистина да следваме много отблизо това, което се случва с Исенабре. Мисля, че високо се оценява това, че сенегалското правителство пое случая след много годишно лобиране да го направят. Абре престоя доста дълго време в Сенегал и всъщност това, което помага е не само ние тук в Хага да се занимаваме с тези неща на международно ниво, но и съседните държави да поемат ангажимент. Това е наистина много добра от тяхна страна. Не виждам допълнителни въпроси. Мисля, че свършваме нашата сесия тук, тъй като нямаме нищо по точка разни. С това приключвам и ви пожелавам приятен ден.